вашите коментари. Дневният ред е прият, надявам се. Виждам, че няма предложение към дневния ред. Така преминавам към моите съобщения. съобщения по процедурни въпроси. Както знаете, ние си сътрудничим на базата на правило 54. Това е доклад по собствена инициатива. Извинявайте, поправя се това е правило 55. Може би вие работите по 56-то, ние по 54-та, така че средното аритметично е 55-то правило. Благодаря ви за поправката. И така, е, нещо друго. Сътрудничеството до сега беше много добро. Особено благодарение на госпожа Форд, на госпожа Вирконин и госпожа Жовен, двете докладчици. Е, госпожа Жовен след изборите във Франция не е тук сред нас, защото все още е много заета във Франция. И така, искам да кажа, че днешното заседание ще бъде посветено на измененията, ще ги обсъдим. Имаше 465, 62, извинявайте, <clears throat> изменения. Гласуването ще бъде проведено на 18 май в Страсбург. Това ще бъде също смесено заседание на двете комисии. Така че трябва да сме готови за гласуването в края на нашата работа. И на следващо място. По отношение на онлайн платформите и цифровият единен пазар, това е третата точка. Както казах, докладчиците са госпожа Виркунен и господин Жован. Искам да помоля госпожа Вики Форд да сподели своите забележки и коментари. Госпожа Форд, аз мисля, че може да, пр, да продължим с презентацията. Аз а, нямам други коментари. Нека продължим. Благодаря. Благодаря. Както обикновено казва председателят, започваме с докладчиците. Докладчиците в сянка ще взема думата след той и след това ще дам думата на колегите депутати, които желаят да се изкажат. Нека започнем с госпожа Кунен, докладчица от страна на ИТРЕ. От другата страна очаквам също да кажете нещо от името на господин Живан. А, господин Шваб ще каже нещо от името на господин Живан. Благодаря. Госпожа Вирконен, благодаря. Господин председател, госпожо председател, уважаеми колеги, както каза председателят Пусек, Моят съдокладчик, господин Жован, за съжаление не е сред нас днес, но ние работихме много активно с него през последната седмица. Работихме много интензивно и с докладчиците в Сянка по доклада за онлайн платформите. Получихме 462 изменения. Благодаря на всички колеги от двете комисии Бяхте много активни. Почти всички изменения бяха изключително положителни. Те подчертаваха предимствата на онлайн платформите, предимства за новите бизнес модели и бизнес възможности, които те предлагат на економиката и на гражданите в Европа. Естествено, измененията се занимаваха и с предизвикателствата, които също обсъждахме на предишните си заседания. За момента най-проблематичните моменти са отговорностите. Имаме директивата за електронната търговия, която е много добра. Тя покрива повече от отворените въпроси и проблеми, но има неща като фалшивите новини, езика на омразата. Тук при тези точки трябва да имаме, да постигнем все още споразумение. Всички ние сме съгласни, че свободата на словото е много важна ценност за нас. Ние не искаме цензура в интернет, но също така платформите трябва да поемат своята отговорност също, защото те са отговорни в крайна сметка за съдържанието, което публикуват. И тук трябва да постигнем един баланс. Това все още предстои да се случи. То ще се случи в следващите, при следващите заседания на докладчиците в Сянка. Ние направихме предложение за 36 компромиса. По, работим и над още 10. Имахме до за момента две заседания на докладчиците в Сянка. Планират се още няколко. Искам да благодаря на другите политически групи за, техни, за техния принос. Винаги, когато две различни комисии работят заедно, това означава, че трябва повече координация в политическите групи, между политическите групи, между комисиите. Тоест много работа. Сроковете винаги са много кратки, така е и в момента, но ние като докладчици ще направим всичко възможно да работим заедно с докладчиците в сянка и да постигнем компромисите в уречените срокове. Искам да благодаря на всички докладчици, на всички е, колеги, които предложиха изменения, и защото наистина смятам, че качеството на доклада се увеличава чрез вашите изменения. Надявам се да мнозинството да може да подкрепи този доклад. Както каза нашият председател, гласуването ще се случи на 18 май в Страсбург, т.е. имаме още няколко седмици, в които може да работим с другите групи. И с интерес очаквам да чуя още идеи и още коментари от ваша страна. Благодаря, казва господин Посек. Колегата Шваб има думата от името на господин Живан. Благодаря, господин председател. Получих информация от колегата Жуван, който, както казахме вече, не може да бъде тук днес заради изборите във Франция вчера. Той ми остави няколко коментар, които ще ви представя. Първо, колегата иска да поздрави всички, които са допринесли за проекто доклада до сега и както го каза и колегата Бирконен, ето сега работата вече е в търсене на компромисни решения, тъй като на този етап всички компромиси не са приключени и има още какво да се иска със сигурност може да се намерят компромиси. Та основните въпроси, които се задава Филип, са най-вече измененията, свързани с ключовите въпроси, като дефиницията за платформа, имаме ли нужда и ако да, как да я направим. Второ, дали трябва да преразгледаме режима на отговорност на платформите, която в момент, на който в момента е изградена директивата за електронната търговия. Трето, как да осигурим по-добра защита на потребителите, как да гарантираме също прозрачност и юридическа сигурност за всички а, дейности онлайн. Четвърто, как а, комисията ще изгради една добре уравновесена правна рамка и ще има едни целенасочени регулации и действия в ключ, по ключовите въпроси. Така да се изградят, колеги, в едно поле за действие и също да се мерки за борба с нелоялните търговски практики. Всички тези въпроси бяха Както знаете, на лице още от самото начало, на 10 май комисията ще представи собствените си заключения и ние следователно трябва да побързаме, за да можем ние да се намесим в добрия момент и да повлияем на работата на комисията. Именно за това, така както каза и колегата, работи за да постигне една силна позиция на парламента, за да имаме накрая едно уравновесено предложение с това на комисията, което да бъде практично, гъвкаво и а, полезно за бизнеса, като едновременно с това а, законите, които имаме в Европа, да бъдат а, зачитани а, справедливо. Благодаря. Um, uh, благодаря, казва председател. Благодаря на двамата докладчици от Имко и Итре. Преминаваме към докладчиците в сянка най-напред от името на социалистите и демократите от двете комисии. Давам думата на Хосанко Лопес. Благодаря, господин председател. Искам да кажа веднага, че аз говоря от името на господин Хотирес, моят колега от а, е, имко, така че моля за малко търпение. Най-напред искам да подчертая това, което подчертахме и на първото си заседание. Двамата съдокладчици започнаха много добре, но има някои дефицити, а именно социалния аспект на дигиталната, на цифровата економика. Ако погледнете доклада, ще получите впечатлението, че платформите не се поддържат от работници, от, от живи хора, Говори се за класификация, за референции към съдържанието, но това са все услуги, които се предлагат от трети страни. Услуги, които дават възможност за достъп към продукти или услуги. Това се казва в параграф 7. Е, нашата политическа група предлага определени изменения. Е, те почиват на четири основни приоритета. Най-напред нуждата от законодателство. Тук трябва да се погледне по-в подробности на материята. Дебатът, който върви в момента, може да се обобщи последния начин. В момента настоящото законодателство се опира на онлайн платформите, но от друга страна ние смятаме, че има определени дефицити, и масиви е, области, които не са покрити, за които все още трябва законодателство. Говорихме с експерти, с, хората от, с хора, представители на комисията. Е, това заседание се проведе на 20 март. Имаше и представители на бизнеса, представители на самите на платформите. И говорихме за начина по който действат платформите. Само регулация няма да може да запълни дефицитите е, има прекалено много нечестна, нелоялна конкуренция, която е в ущърп на сектора. Това води до избягване на плащане на даници и на социален дъмпинг. Така че тук законодателството трябва да, да бъде по-точно, трябва да има ясни разпоредби, така че да имаме социално социална устойчивост. Трябват ни ясни дефиниции за това какво е онлайн платформа. Трябва да има и класификация на платформите, т.е. такива, които предлагат виртуални услуги, които предлагат физически услуги, които са посредници и които повече е, са по-активни или по-неактивни, е, действащи на пазара. Освен това, важен е въпросът и за економиката, за самонаетостта. Важно е хората, които работят в тези платформи, да имат достойни условия за труд. В момента се използват независими работници или самонаети лица. Това е честа практика при платформите. Техният статус трябва да се регулира. Така че трябва да се види възможността до каква степен настоящото законодателство може да бъде приложено към цифровия пазар. На следващо място е иновациите, образованието. Те са важни. Е, важни са, ако искаме Европейския съюз да, да остане конкурентоспособен на глобалната сцена. И накрая, социалистите смятат, че социалното измерение трябва да върви ръка за ръка с данъчното законодателство. Е, всички тези услуги, които се предлагат, се предлагат от предприятия, които трябва да понадлежат на еднакви правила по отношение на облагането. Всички предприятия трябва да плащат своите данъци там, където печелят. За социалистите и демократите е ясно, че има платформи, които играят е, по-ключова роля от е, посредниците и, и законодателството тук в тази област бе до момента недостатъчно. Трябва бързо да се реагира. Трябва да се реагира и в случай на нарушаване на авторското право. Само още една минута. Аз говоря, говорих от името на моя колега. Искам да кажа още нещо. Изменения 247-252 е, говорят за потребителите. Трябва да има средства за премахване на фалшивите новини. Трябва да има възможност за реакция и трябва да се справим също така с езика на омразата. Даниел Далтон има думата. Благодаря. Аз говоря от свое име. Ще се изкажа след малко. Добре. Продължавам. Както казах от името на ЕКАРЕ, това е много добър, много положителен доклад. Не бива обаче да има препокриване на законодателството там, където е възможно. Има правила, които обаче трябва да се прилагат правилно. Но а, истината е, че онлайн платформите а, не са автоматично извън законодателството, просто защото те са по-нов феномен. Освен това, конкуренцията има много платформи, които се разрастват въпреки въпреки защитното законодателство, което защитава правата на предприятията и на правоносителите. Нека да кажем ясно, Интернетът демократизира света много повече от всичко останало. Хората могат да работят по начин, по който не можеха преди. Пример за това е гигаекономиката. Това е нещо много добре за, за, за работодателите и за хората, които работят за работодателите. През последните 10 години хората можеха да структурират свободно своя живот. Важно е, е тези хора да правят добра кариера. Това е важно за кеймерите, за хората с творчески професии. Те намират постепенно своето място, за разлика от ситуацията, която беше преди. Да, е, ние не смятаме, че трябва да имаме акуратна специална дефиниция на, на онлайн платформа. Дефиницията трябва да отговаря на нуждите на съответните сектори. Ние сме съгласни с докладчиците, че е важно да се укрепи ролята на платформите и бихме искали да няма протекционистични мерки, бихме искали да дадем възможност на всички платформи да процъфтяват. И така, конкурентоспособност, конкуренция, а не протекционизъм. Това е за нас ключовата дума. По отношение на отговорността, тук трябва да сме много внимателни. Естествено, платформите трябва да уважават законодателството, но от друга страна трябва да видим и ролята на посредниците. Тяхната роля е много важна за отвореността на на интернета и на избягване на всякаква правна несигурност. Тяхната роля трябва да остане технологически неутрална. Ние предложихме определени изменения, е, изменения, които целят да се установи взаимно доверие между потребителите и бизнеса. Това е важно и за економиката на споделянето. Мисля, че може да се каже нещо повече и за данните, за стандартите, за преносимостта на съдържанието и на потока данни. Това е много важно за бизнеса, особено за тези бизнеси, които работят на глобалната сцена. Това е важно и за всички търговски партньори в света. Трябва да имаме свободно движение на данни. Мисля, че имаме една много добра изходна точка за бъдеща дискусия. Благодаря за момента на докладчиците и с интерес очаквам по-нататъчното развитие на досието. Мисля и съм уверен, че ще се справим добре. Благодаря. Благодаря за изказването от името на политическа група АЛДЕ политическа група АЛДЕ има изказвания и от двете парламентарни комисии. Да, ще говоря и за двамата докладчици в сянка от двете комисии. Знам, че държите да се спазва времето. Благодаря на докладчиците за извършената работа по доклада. Благодаря на това, за това също, че ни изпратиха своите изменения. Много положителни елементи има в компромисите, там се признава ролята на платформите, те създават възможности и за потребителите, и за малкия бизнес. Смятаме също, че трябва да се видят отношенията между фирмите, особено, що се отнася до прозрачността на системите за класиране, както и едно странната промяна на условия по договори. Това е много важно за малките предприятия и микропредприятията. Те разчитат на платформите за развитието на своя бизнес. По някои от компромисите обаче не сме съгласни. Първо, Алде предпочита а, първо да се види как се прилага законодателството, а после да се законодателства, тъй като има много законодателни актове, които сега се актуализират. За това тук трябва да искаме ново законодателство, само ако има проблем за решаване. На второ място не смятаме, че има проблеми с конкурентното право на Съюза, когато се говори за платформи. Генерална дирекция конкуренция трябва да направи така, че когато има нови бизнеси, нови видове пазари, а те трябва да отговарят на цифровата епоха. Трябва да се види въздействието на данните, и по-бързо да се вземат решения. Не подкрепяме пълната промяна на законодателството в сферата на конкуренцията. Големия проблем за нас е носенето на отговорност от онлайн платформите. Има няколко изменения, които говорят за едно и също, обаче с различен език. Това води до объркване. Това, което искаме от комисията и това, което искаме от платформите. Тези а, изменения говорят само от името на дружества, които имат авторско право и не гледат от страна на потребителите и особено основните права на потребителите, както каза колегата преди мен. И това не е нещо дребно. Свобода на изразяване засяга то, както и информация и защита на данните. По-конкретно сега, какво съдържание трябва да бъде свързано с носенето на отговорност? трябва да се поставим на място на бизнеса и да видим какво няма да е подходящо или да е подходящо да се сложи на определен сайт. Нужно ли е обаче да го правим, не или е по-добре те да го решат? Също така имаше коментари по този въпрос, кой ще прецени, кое е подходящо или приемливо и кое не. Нашата група ще подкрепи споменаването на незаконно съдържание, трябва да се носи отговорно само ако знаят, че съдържанието е незаконно и не са го свалили. Превентивните мерки сега. Говори се за предотвратяващи мерки от страна на платформите, когато има зловредно или незаконно съдържание. Има мерки, които могат да се предприемат от платформите, Например, трябва по-ясни условия да залагат в своите договори за това какво съдържание може да бъде публикувано или пък да не се допускат у нези, които вече са нарушили правилата. Но не смятаме, че трябва да има задължение за мониторинг или пък технологии за филтриране. Съда каза, че става дума за нарушаване на личните данни на потребителя, или пък може да доведе до цензура в интернет. Алгоритмите не правят разлика между това, кое е ирония, това, кое е написано в сатиричен дух и така нататък. Каза го и на заседанието на докладчето в Сянка. Повечето платформи не са европейски, те са руски, китайски, американски. Затова се питам, защо докладчиците искат не европейски дружества да филтрират съдържание, произведено от европейски фирми. Искаме от комисията да кодифицира системата за сваляне на съдържание, за да има и предпазни мерки. Не подкрепяме формулировка, която би уронила всички постулати на директивата за електронна търговия. Благодаря следващия колега от името на Зелените и от името на двете комисии. Юлия ще говори от наше име всъщност. Uh, Благодаря, както каза колегата, говоря от името и на двете комисии. Благодаря на докладчиците за вторите компромисни изменения. Вторите са много по-консенсусни. При първите все още има неразрешени проблеми. Трябва да подчертая, че за да има добавена стоеност този доклад, той трябва да говори по теми, по които комисията не е излязла с законодателство. Например, не смятаме, че е полезно да имаме параграфи за директивата за аудиовизуалните и медийните услуги, когато комисията по култура се кани да гласува скоро по изменения в своя доклад. Що се отнася до носенето на отговорност, трябва да се подчертае, че директивата за електронна търговия трябва да бъде в основата на всички разисквания. Е, приветствам това, че докладчика спомена колко е важна тази директива за интернет. Не подкрепяме споменаването за укрепването на мониторинга. Смятаме, че това върви срещу принципите на директивата за електронна търговия, където са забранени всякакви видове мониторинг, както и решенията на Съда на Европейските общности, където се казва, че това нарушава свободата на свързване с други, свободата на споделяне на информация и така нататък. Що се отнася до фалшивите новини и езика на омразата? Говорили сме много по този въпрос. Много държави членки се опитват да излязат с законодателство, но основният проблем, пред който се изправяме в тези дискусии на национално ниво, е, че голямата част от езика на омразата и фалшивите новини не са незаконни по националното законодателство. Например, само 15% от така наречен език на омразата е незаконно, ако го разглеждаме от гледна точка на националните законодателства. Това са данни на съвета на Европа. Сега, ако задържането не е незаконно, няма как да искаме от платформа да предприема мерки срещу него. Може би ще е по-полезно да видим дали наказателното право на държавите членки отговаря на изискванията всъщност. Има основен проблем, а то е, че различни видове съдържание, дори незаконно съдържание, може да изисква различни подходи. В този смисъл законодателно предложение за уведомление и сваляне от платформа би било един добър подход, тъй като така ще се даде по-голяма яснота на платформите, кои задължения се прилагат към кое съдържание и какви процедури трябва да се следват. Що се отнася до фалшивите новини езика на омразата, задаваме въпроса дали е нежелателно това съдържание или незаконно това съдържание. Когато става дума за нарушение на авторското право, не съдържанието е незаконно, а контекста, в който се употребява. Например, ако няма никакви изключения за авторското право, които да могат да бъдат приложени, т.е. автоматични мерки не могат да бъдат прилагани тук. Има и други видове контекст, като например премахването или заличаването на изображения на злоупотреба или турмоз над деца. Не искаме да се бъркаме на, от друга страна, на правоохранителните органи, които може би проследяват някой, докато ако имаме нарушение на авторското право, искаме веднага да уведомим лицето, което е качило този клип или изображение, за да може то доброволно да го свали. Трябва да има определени процедури за уведомление и сваляне на материала и също да видим какви са процедурите, които да защитат онези, които са качили съдържанието, т.е. да се опитат те да оборят това уведомление или сваляне. Следващите компромисни изменения споменават, между другото, собствеността на данните. Не съм сигурна дали това е в отговор на отворения въпрос, който бе задала Европейската комисия в съобщението си за свързаността по-рано тази година. Там те говорят за пет възможни политики, които да подобрят използването на данни, генерирани от компютри. Там се говореше за собственост на данните като един от вариантите. Ние сме против такъв вариант и затова имаме нужда от ново компромисно изменение, което да говори за това съобщение на комисията и да кажем какво предлага Европейския парламент. Тоест, искаме ли да подкрепим общи правила а, за такова съдържание, генерирано от компютри, или искаме програмни интерфейси или въобще как ще подходим към собствеността на данните. Тоест не може да говорим за собственост на данните, без да сме обсъдили съгласни ли сме с този термин или не. След това въпросите, свързани с прозрачността, справедливостта и отношенията между фирмите. Те са една добра отправна точка за дебати и тук сме съгласни с линията на нашите докладчици. Още много работа обаче предстои по компромисите, поне според нас, за да бъдем удовлетворени. Благодаря. И аз ви благодаря. Така изчерпахме списъка на докладчиците в сянка. Сега ще предам председателското място на съпредседателя, председателя на ИМКО, госпожа Форд. Благодаря. Ще започна с желащи. Първият е Никола Данти. Благодаря. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да споделя с вас някои от своите размисли. Бях е, впечатлен от е, темата отговорност. Нашата докладчица ясно говори по тази тема. Според мен тук е голямото предизвикателство пред нас, тъй като сме изправени пред един свят, който не познаваме цялостно. Той е сложен дори за да бъде разбран, но пък, от друга страна, той не влиза в живота ни ежедневно. Не може да разделяме обаче правилата. От една страна имаме традиционна економика, от друга страна имаме цифрова економика, където също трябва да има правила. Темата за отговорността е много важна. На нея от нея зависи бъдещето на цифровизацията като цяло и изобщо това дали ще се вярва на тези платформи. Няма нужда от повече правила, имаме нужда от добри правила. И постоянно говорим за директивата за електронната търговия. Хубаво, нека го правим, но трябва да се внимава, защото тази директива за електронна търговия се занимава с търговия на стоки, на услуги. Тя се занимава с някои аспекти, не с всички аспекти с които се занимават днес платформите, които включват много повече аспекти от нашия живот. Затова смятам, че трябва да се избегне дискриминация от страна на платформите към граждани, към потребители, към а, консуматори. Погледнете САЩ. Това е една от големите теми на дебат. Много бързо се развиват платформите и се говори за това дали платформите могат да бъдат елементи за дискриминация на определени социални слоеве. Трябва да работим а, също така по темата редакционна отговорност. Например, новините, които публикуват те и каква отговорност носи редакционния екип за тези новини. Отново, политиката зависи от това, свободата зависи от това. Много добре знаем, или поне такъв е нашия опит, че голямата част от а, Информацията, която се получава за политиката, минава през платформите и това засяга демокрацията. Затова смятам, че изправени пред тези предизвикателства, ние трябва ясно и отговорно да подходим и да се възползваме от възможностите на платформите. Трябва обаче да видим и какви са отговорностите, които са задължителни за всяка економика на стопанските субекти. Благодаря. И аз благодаря. Две минути следващия оратор. Много се радвам, че отново съм тук. Голям потенциал крият платформите, да. Те дават възможност за продукти, за услуги. На потребителите се дават възможности да изберат, да... по цената, например, както и конкуренция между цените. Но делът на нашите европейски платформи е много малък. Трябва много да внимаваме, за да достигнем колегите от САЩ и Азия. Подкрепям изменението, които защитават МСП и онлайн платформите в Европа. Особено нуждата от експерти в цифровизацията за тези платформи. Също така трябва да се носи отговорност и от посредниците, както и технологично неутралния подход. Важно е да не пречим на развитието в бъдеще, тъй като не знаем какво ще е. Дефиниция на онлайн платформите. Съгласен съм с колегите, които смятат, че платформите се дефинират в секторно законодателство, имайки предвид какви са услугите, които предлагат. Не трябва да се създава нова дефиниция за онлайн платформи. Както обсъдихме на предишни заседания, тези платформи предлагат инфраструктура, докато има други платформи, които предлагат услуги. Не може да налагаме една обща дефиниция шапка на всички. Това ще попречи на новаторството. И трябва много да внимаваме да не пречим на новаторството в Съюза. Приветствам изменения, които подчертават отговорността на онлайн платформите за използване на саморегулация – за да се премахне незаконно съдържание и стоки. Не бива обаче да се пречи на основните права на потребителите, като свобода на изразяване и право на лични данни. Много платформи се безпокоят от системата на преразглеждане, което сме заложили в доклада. Такива системи трябва да бъдат по силата на директивата за нелоялните търговски практики. Може би е нужен нов орган, който да разглежда тези системи за преразглеждане. Гледам положително на доклада и съм за повечето изменения. Желая успех на съдокладчиците, докладчиците всяка свършат работа. Е важно за бъдещето на Европа. Благодаря. Санда. Следващия оратор. Президент, благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчиците за осъществената работа. Цялата економика на платформите всъщност се базира на лоялността и на доверието, което потребителите имат в тези платформи. Но днес, когато питаме европейските граждани, само около 22% от тях имат доверие в платформите и като цяло имат доверие в мрежите. А, така че смятам, че е много важно да се подсили лоялността на платформите и доверието на потребителите, а това ще стане по различни начини, чрез различни мерки. Някои от вас вече ги казаха. Отговорността, ангажираността на платформите, понякога с допълнителни задължения, свързани с данните, с информацията, която трябва да дават на, при... на потребителите относно правата им а, и така нататък. А, това означава по-голямо сътрудничество между платформите и администрацията, но също искам да се спра на една основна тема, а именно коментарите, които се правят в, на самите платформи, за да се разясни онлайн репутацията на въпросните платформи. Аз наистина съм за един механизъм за сертификация на тези коментари. Разбира се, трябва да се намери равновесие. Защото това, което е важното и което трябва да напомним, е, че не трябва да нарушаваме динамиката на растеж и на иновация на платформите. Благодаря. And Edward Martin. Едуард Мартин. madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Господин Бусек говори за френските избори, които се състояха вчера. Всички знаете резултатите и смятам, че ще задаваме още доста въпроси и в рамките на нашата тема. така или иначе, винаги трябва да преценяваме положителните и отрицателните ефекти. В момента работим по важна тема цифровият единен пазар. Аз съм за, но чух колегите да говорят за предимството за потребителите. Нека да видим какви ще са предимствата за гражданите, за работещите, защото всъщност за това хората приемат или отхвърлят Европа. Защото ако зад идеята е само идеята за конкуренция, за още по-върла конкуренция, до никъде няма да стигнем. Знаете къде отиваме. Така че, да, на единият пазар, но да внимаваме какво правим. Да видим какви са инструментите, с които се снабдяваме за а, хармонизация, данъчна и друга. Много хора критикуват иммигрантите за това, че правили социален туризъм, а нищо не казвате за фирмите, които правят данъчен туризъм. И сме го преживявали много пъти в миналото. Погледнете какво направиха всички телефонни компании в Европа. Всичките си прехвърлиха телефонните централи и а, мотела за връзка с клиента в Африка и е, другаде. Така че а, нека, нека да видим кои са а, добрите инвеститори, не да довседовряваме такива, които хората непрекъснато да търсят най-ефтините места на планетата. Само няколко. Um, like няколко коментара ще направя, а, свързани с компромисите. Много законодателство, което се изготвя, засяга случващото се на платформите. Така че важно е законодателството, за което пледираме сега, да работи е, добре с съществуващи вече правила. Например, регламента за защита на данните, фирмите прилагат също директивата за информационна сигурност, така че е много важно да не е, създаваме неяснота по никакъв начин. При компромисите обаче няма такава яснота, за която в момента пледирам. Нужна е сигурност на економическите оператори, за може да прилагат съществуващото законодателство, което току-що сме одобрили. Що се отнася до носенето на отговорност от посредниците? Този режим, който залага директивата за електронна търговия, е съвсем ясен и важен за много от фирмите особено Джулия Реда, говори точно за това. Ако искаме да предприемат действия, например, по съдържание, което не е задължително незаконно, трябва да се внимава. Ако се направи промяна в отговорността на посредниците, защото може да се дестабилизират други части от цифровата сфера и да се попречи на новаторството. Силно се надявам, че в работата ви по компромисите ще погледнете и това, което казахме по доклада Калас Гепхарт, който бе подкрепен с голямо мнозинство от съвместната ни съвместната работа на двете ни комисии, и преди година стана това, хубаво е да се използва като основа. Другите въпроси, които бяха повдигнати, са покрет, бяха покрити от казаното от Никола Данти в доклада му за а, директивата за съвместното ползване. Иска някой от комисията да се изкаже? Заповядайте. Yeah, thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Нека да напомним контекста, в който процедираме, в който се развива тази политика. Това е част от стратегията за цифровия пазар. Искахме този пазар да се развива. Има много полза от него. Има иновации, има печалба, има растеж и нови работни места, които се създават. Така че тук някой от вас спомена ниския процент доверие в платформите. Да, наистина трябва да има правна рамка, но не такава, която да направи невъзможно съществуването на платформите. Така че трябва да имаме един целенасочен, пропорционален подход, за да се реши проблема. Това, което искаме е една добре функционираща економика на платформите. И да могат нашите граждани всички да се възползват от тези платформи. И колкото повече признаем открито платформите, проблемите свързани с платформите, толкова по-добре ще можем да пазим пазара чрез информация. Ключовите думи за нас са доверие. Доверие беше споменато и тук в залата. Разбира се, това е свързано и с прозрачност, с а, справедливост, а, добри отношения между бизнеса и потребителите. Но още веднъж казвам, нека да сме внимателни и да, да видим какво означава а, свобода на бизнеса, като а, и както и свобода на а, потребителите на платформите. И не трябва да, да спираме иновациите, опитвайки се да решим някои проблеми. Също има много въпроси, свързани с незаконното съдържание. например, при, както вече казахме, платформите са обхванати от директивата за електронната търговия, но трябва да внимаваме да не нарушим основните права. Там навлизаме в много а, опасни води. Дефиницията, а, чухме, че има скептично настроени становища относно дефиницията и а, дали можем да имаме едно решение на всички въпроси. А, така че за нас най-важното е пропорционален, целенасочен отговор и да внимаваме да не наскочим правомощията си. Благодаря. А, имате ли кратко обобщение? Микрофон, микрофон за оратора. Не чухме какво каза. Добре. А, след 4 минути започва следващото заседание, така че една минута имате. А, да, чудесно звучи. Добре. Искам просто да благодаря в такъв случай на всички за коментарите. Много ви благодаря за приноса. А, явно на този етап все още няма недоволни. Значи, най-вероятно ще имаме още доста работа. И всички искате справедливо съревнование, справедлива конкуренция в Европа. Това е основната цел. Но сега ето има различни становища, какви методи да използваме, за да го постигнем. Тая справедливост, това, тая прозрачност, особено при платформите. Смятам, че е много важно да не свръхрегулираме Европа. Мисля, че всички са съгласни в това отношение. Аз не съм скептична относно саморегулацията. Знаете, че а, традиционните медии също процедират на принципа на саморегулацията. Те не, са, не им се налагат регулации отгоре. И смятам, че самите платформи имат интерес хората да им вярват. Така че саморегулацията може да бъде един начин, но можем да наблегнем и на останалата съществуваща регулация, да видим какво вече имаме предложено, съществуващо, как то се прилага. И определено искам да благодаря на всички вас за коментарите и очаквам за бъдещото ни сътрудничество. Надявам се накрая всички, почти всички да са удовлетворени. Надявам се. Да, ще се разглеждат измененията и ще се гласуват смесена комисия на 18 май. Благодаря още веднъж. И сега започва отново а, заседанието за вътрешния пазар, но в 3G3. Ние започваме след една минута в същата зала, казва другия председател. За нас е много по-лесно. Благодаря.